<clears throat> Dear colleagues, we will begin today's meeting. Уважаеми колеги, започваме заседанието. Нашия председател трябваше да се прибере за погребението на бивш министр на околната среда, така че аз ще водя днес. Започваме с приемане на дневния ред. Ако няма коментари, го одобряваме. Втора точка – одобрение на протоколите от заседанията 27-8 февруари 2017 година. Отново, ако няма коментар, приемам, че одобряваме. Трета точка – съобщение на председателя. Секретариатът ме уведоми, че нямам такива. Така преминаваме веднага на четвърта точка Виждате, че се опитваме да работим много ефикасно. Четвърта точка, разбира се, е много важна. Това е доклада на комисията от 2016 година за Турция. Това е първо разглеждане на доклада в един много важен момент. Знаете, че в пленарна зала сме обсъждали отношенията с Турция. Мината година в Турция имаше и опит за преврат, беше въведено извънредно положение – освен това се има и терористични атентати. Преди две седмици Турция проведе референдум за конституционна реформа. Нещо, което може да има много голямо отражение върху преговорите за споразумение за асоцииране. Миналата седмица Парламентарната асамблея на съвета на Европа гласува резолюция за започване на мониторинговия процес за Турция. Замразяване същевременно на споразумението за асоцииране беше нещо, за което ние говорихме. Имаше и призив към комисаря Хан. Надявам се нашия дебат да допринесе Освен това, ние смятаме през следващите седмици да изпратим делегация от АФЕД заедно с делегация от подкомисията по права на човека в Турция. Нашия докладчик е Кати Пири, 9 май, 6 часа след обед е крайния срок за внасене на измененията. Госпожо Пири. Благодаря, господин председател. Много бързо минаваме през дневния ред. Трябва по-често да водите. Уважаеми колеги, знам, че вчера беше почивен ден. Радвам се, че колегите от Кипър са тук, въпреки затрудненията с полетите. Първо се извинявам за закъснението с доклада тази година. То беше причинено от решението на Турция да проведе референдум на 16 април. Реших, че е важно ние в парламента да стигнем до решение как виждаме бъдещето на отношенията с Турция. 2016 година беше ужасяваща за турския народ. Продължаваше свобод дата в Сирия, 3 милиона бежанци в страната, опит за преврат на 15 юли и поредица от отвратителни терористични атентати из цялата страна. Всичко това съвсем не беше приятно на турския народ, защото беше въведено и постоянно извънредно положение – 140 000 бяха уволнени. Никой не може да защити своята невинност. Мнозина бяха пратени и в затвора, не само журналисти, но и членове на парламента, наши колеги. Всъщност вчера бяха арестувани още 13 члена на ХДП, включително и мистер Демертарш и мистер Юсек Тал. Все повече и повече представители на академичния свят също се оказват в затвора. Дори и войници. Нашият парламент винаги е говорил много и за медийните свободи, затова също ги разглеждам. Разглеждам и липсата на независимост на съдебната власт. Една пета от съдиите и прокурорите също са уволнени. Макар, че има и други промени, които ни карат да се съмняваме в независимата съдебна система. За първи път ми се стори необходимо да включа и параграф за отношенията на Турция с турската диаспора в нашите страни. Трябва да помислим за мащаба и сериозния проблем. Например, в Германия турските тайни служби следят представители на турската диаспора, отнемат се паспорти на хора с двойно гражданство. Има случаи на заплашване. Струва ми се, че това трябва да се разгледа на европейско ниво, а не само двустранно. Преминавам и към референдума. Въпреки несправедливите избори, ние се съмняваме и доколко бяха свободни, половината от турското население е гласува за демократичното бъдеще на своята страна. Нещо, което показва, че демокрацията в Турция не е загинала. 23,5 милиона гласуваха против това страната да се откаже от европейския път. По съдържанието Венецианската комисия беше ясна и ние в парламента приветстваме бъдещата оценка на Венецианската комисия, според която е, в Турция няма разделение на властите, няма взаимни проверки. Турция се отдалечава все повече от европейските стандарти. През ноември Европейският парламент реши временно да замрази процедурата по присъединяване до отмяна на извънредното положение и връщане към демократичните реформи. Извънредното положение все още е в сила. Всъщност ситуацията се влуши от ноември до сега. Има непрекъснато потъпкване на копенхагенските критерии. Всичко това води до преустановяване на преговорите за присъединяване. Това предлагам и в доклада си, но разбира се, искам да чуя мнението на колегите. Не казвам, че трябва да тръщне вратата пред Турция или че трябва да преустановим сътрудничеството. Макар, че дори едно прагматично сътрудничество е трудно, ако Ердоган продължи да говори за нацистски практики, остатъци от миналото и така нататък. Политическите партньори не могат да говорят така едни за други. Но и с такава конституция е ясно, че Турция не може да стане член на Европейския съюз. Но ние вече нямаме лостови ефект чрез този процес на преговори и той е заради нас. В началото започнахме с една отворена процедура, не използвахме всички инструменти на наше разположение в името на реформите в Турция. Мисля, че през последните 10 години се говори за започване на преговори по глави 23 и 24, но за съжаление това не се случи. Изобщо при правата на човека има проблеми. Както виждаме и от правителствата на Унгария и Полша. В моя проекто доклад аз казвам, че приветствам членството в Митническия съюз. Това е нещо много важно и за нас, и за Турция, която преживява економически трудности. Но на нас ни трябват политически стандарти. Същото въжи и за безвизовите пътувания на турските граждани. Всички критерии трябва да бъдат изпълнени. И накрая няколко думи за европейските реакции след срещата в Гимних Е, сигурна съм, че предстоящите разговори на 25 май между Туск, Юнкер и Ердоган няма да са приятни. Хубаво е обаче, че бяха отправени такива покани. Въпреки това ще кажа, че неубедителните реакции на срещата в Малта много ме разочароваха. Знаете, че по това време Турция прекрати достъпа до Википедия, бяха задържани още хора. Мисля, че трябва да се чуе нашия глас, но той не се чува в Малта. След референдума комисията заяви, че ще подкрепи независимо разследване на предполагаемите случаи на изборни злоупотреби. Това все още не се е случило. И в Малта не се спомена наблюдателската мисия на ОССЕ. Преди референдума и комисията и госпожа Могерини, след оценката на Венецианската комисия на конституционния пакет, заяви Ние ще направим оценка на връзката на този пакет с копенхагенските критерии, но сега се оказва, че тази оценка ще се прави чак 2018 година, а пакетът е на лице. Мнението на Венецианската комисия също. Защо не се прави оценката сега? Всеки вижда, че Конституцията не отговаря на копенхагенските критерии. Интересуваме и още нещо. Какво е посланието към турските граждани, които се бориха за демократичното бъдеще на своята страна? не можем да обърнем гръб на тези хора и не бива да се уронва доверието в Европейския съюз. Да, отношенията с Турция са важни, но са важни и ценностите. От Европейския съюз трябва да се отправи ясен призив за освобождаването на журналистите, на Демиртаж, за отмяна на извънредното положение – и нещо накрая. Уважаеми колеги, знам, че още от 2004 година между нас има доста големи разлики, що се отнася до това как виждаме отношенията с Турция. Но единствения начин да изпратим и ясно послание е да бъдем обединени. Аз се надявам, да помогнем на тези турци, които ежедневно се борят за бъдещата демокрация. Но нека попитаме и собствените си граждани, може ли всичко да продължи по-старому при тези обстоятелства? Трябва да бъдем единни. Много благодаря на докладчика. Благодаря и за работата по тази толкова важна тема. Знам, че дебатът интересува мнозина. Той е много важен. Затова ще дам думата на всички докладчици в сянка по 3 минути и половина. Ако някой друг иска думата, нека ми каже преди да дойде реда му, докато се изказват докладчиците в сянка. Опитвам се да се придържам към даденото ни време. Просто сигнализирайте желание за изказване. Започваме с НП госпожа Сама. Благодаря, господин председател. Вие сте доста строг днеска. Да, благодаря. Благодаря на колежката Кати Пири за нейния доклад. Благодаря за много ясните думи, които каза. Е, чухме такива ясни думи и в пленарната зала миналата седмица. Много е трудно е, да отговорим с тази резолюция на това, което става, на това, което казва Европейската комисия в своя доклад за Турция. Много неща обаче се случиха през, от октомври насам в тази страна. За това, в крайна сметка, е, трябва да направим каквото смятаме за най-добре и да направим нашия доклад. Ние още преди известно време смятахме, че нещата не могат да се влушат в Турция, но виждаме, че може да бъдем изненадани. Всички сме едини, че естествено връзките с Турция са много важни. Турция е директен съсед, директен партньор. Той е важен от економическа гледна точка, не искаме да прекъсваме връзките си с Турция, но отношенията в момента с Турция, нейния статут на кандидат страна, не знаем дали тези отношения, всичко това е правилно. Трябва да преосмислим отношенията си към страната. Естествено, комисията е видяла, че промените, конституционалните промени, които са подкрепени от мнозинството в населението, на населението в Турция, не отговаря на това, което ние наричаме демократична държава. И ако тези промени наистина бъдат приети и приложени на практика, без никакви промени, то тогава за нас ще настъпи време, когато трябва да покажем червена линия в отношенията си с Турция. Въпросът е обаче какво да направим? Да забавим преговорите, да ги замразим или пък съвсем ясно да кажем, че те трябва да приключат, да бъдат преустановени. Докато те не са преустановени, то, то не може да спрем парите за Турция, за присъединяване. Това разбрахме от Европейската комисия. Така че замразяването на преговорите, не знаем колко десетилетия ще трае това след промяната на Конституцията. Това може да, да трае до, докато е, президентът е на власт. И до това, и това и до, тогава трябва да плащаме тези пари. Е, по принцип, проектът докладът ми харесва, а на мен обаче, за мен обаче липсват някои важни неща, според мен. Например, е, за Кипър може да се каже повече, е, драга Кати. Съжалявам, че не си споменала всичко това, което за нас е било важно през е, последните години. Можеше нещата да бъдат по-ясни. Е, освен това, за свободата за избор на вероисповедание Ту, тук също можеше да бъде казано повече. Но надявам се, че ще постигнем добър резултат в крайна сметка при разговорите между докладчиците в сянка. Благодаря, господин Белдер от ЕКАРЕ. Я dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, collega Piri, eh, ik heb met van uw tekstvoorstel. Ik ben er verschillende keren doorheen gekropen om het nauwkeurig tot me te nemen. En ten eerste deel ik volkomen uw constatering in paragraaf 4. Dat... Вашето умение, вашето знание, а, те са завидни. Сега, за изменение четвърто э, става дума за промените в Конституцията, които не отговарят на копенхагенските критерии. Естествено, това е нашия стандарт, копенхагенските критерии. И мога да кажа, че в момента с референдума, в момента Турция се отдалечава от копенхагенските критерии. Естествено, трябва ни ясен европейски отговор. Следях новините от Малта и имах доста неприятно чувство. В случай, че тези промени се приложат, когато те станат реалност, е, тогава ще отправим поглед към президентски избори. И се чудя дали този параграф 4 има правилната формулировка и параграф 8. Вие правилно говорите тук за основни нарушения на правата на пресата. Що се отнася до въпроси за сигурността? И точно сега е времето да искаме европейска подкрепа за медиите и за пресата. Така че те да имат възможност да си вършат работата. Мисля, че може да подкрепим този параграф и параграф 11, свързан с коментарите на госпожа Сомер. Мисля, че трябва да добавим нещо за свободата на вероисповеданието. Имаше доклад за обсъжданията с турските власти. В проекто доклада вие споменавате и въпроса за турското влияние върху турската диаспора в Европейския съюз. Това е отдавнащен проблем. И се задава въпроса на, за финансирането. Финансирането от турска страна, от страна на турските власти. Това е финансиране, което оказва определено влияние. Мисля, че трябва да коментираме този въпрос, защото е ясно, Ердоган централизира това финансиране. Има средства, които се отделят не бива обаче да се противопоставя полумесеца на, на кръста. Това трябва да избегнем. Е, има много какво мога да кажа. Ще предоставя своите изменения обаче. И накрая, в заключение, трябва да погледнем и ситуацията Турция и отношенията и с ИДИЛ. Трябва да използваме економически лостове тук. Кютер Сойфел в Германия даде едно интервю и говори обширно по този въпрос. Той каза, че трябва да се опитаме да използваме тези лостове по отношение на Анкара. Да, говори много за червени линии днес господин Ламсторф от Алде. Благодаря. Благодаря. Искам да благодаря на Кати Пири най-напред. Естествено, ние споделяме описанието на ситуацията, така както тя го представи, така както тя я представи в доклада си. Това е нарушение на копенхагенските критерии. Така че ние се движим не в правен вакуум, ако реш... кажем като парламент, че преговорите трябва да бъдат преустановени. Това се и предвижда в правно обвързващия текст в... при... за преговорите. Не става дума за политически спекулации тук, става дума за последователно прилагане на правото, това, което искаме. На второ място, като Европейския парламент, парламент, ние сме първата институция, която се обявява за прекратяване на преговорите. И аз поделям срама и неразбирането за тази непреодолимо слаба среща в Малта. Нито един, една държава членка не можа да се наложи да е, за прилагането на правото. Даже и Зигмар Габриел е, каза, че е, Турция може да се присъедини към Европейския съюз. За мен е загадка как може той достигне до това заключение. На трето място. Сега дали процесът трябва да бъде замразен или спрян? Процеса на преговорите. Това е важен а, въпрос. Ние обаче трябва да помислим да заменим този процес чрез нещо ново. Не става дума за спиране на диалога. Това за мен е страшно важно. Трябва да помислим за продължаване на диалога и това е нещо много централно. Турция ще си остане важен съсед на Европа. Тя е горда страна с велика история. Виждаме е, много е, хора с турски происход, които живеят в Европа. И да не забравяме, те са в НАТО, те са на съюзници, които в крайна сметка в много трудна ситуация защитават европейските интереси. Така че нека помислим какъв заместител да намерим защото е, присъединителният процес е приключен, но той трябва да бъде заместен чрез, например, е, преговори за асоциативно за споразумение. Да видим как може да продължим сътрудничеството си в областта на митническия обмен, на, на митническия съюз, на енергетиката, на визовата либерализация. Може да се мисли за една, за една обща геополитическа стратегия, борбата срещу терористите, сътрудничество в областта на науката. Имаме много моменти, където може да си сътрудничим и искаме да си сътрудничим с, с, с Турция, така че Кати Пири е права. Не може обаче да загърбим нашите ценности. Едно е нещо много важно. Ако наистина смъртното наказание бъде въведено отново, то едно такова споразумение за асоцииране не може да, продълж... да се случи. Това означава премахване на демокрацията. И в заключение искам да кажа, ние мислим за Хючел и за другите журналисти, които са затворени неправомерни, неправомерно. Те са си вършили работата в интерес на турската демокрация. Апелираме за тяхното освобождаване. Благодаря. Сега преминаваме към Обединената левица, господин. За три минути и половина, колегата. Благодаря. Мисля, че трябва да аргументираме нашите дейности за това, което се случва в Турция, да опишем нещата с истинските им имена. Съгласен съм с колегите, които се изказаха до тук. Мисля че, наистина, че демокрацията в Турция се влушава. Европейският съюз иска да поддържа възможността за диалога, Е, защото това е най-добре. Е, това най-добре ще защити интереса на турските граждани и ние споделяме техните интереси. Това е, което искаме да видим в Турция е – възстановена демокрация. Хвърлянето в затвора на основни политически лидери на, поли... на основ... лидери на политически групи, това е нарушаване на човешките права и това нарушение отива прекалено далече. Аз представям основната партия в опозиция в Кипър и ние категорично подкрепяме напредък в кипърския въпрос – въпреки че ръководител на правителството не е съгласен с политическите и социоекономически насоки до момента. Ние обаче не искаме Кипър да, да, да продължи да е разделен. Ние искаме една функционална конфедерация да бъде създадена, която да защитава правата както на турското, така и на гръцкото население в Кипър. Имаме дългогодишна дългогодишно сътрудничество между двете общности на, на острова и това може да е изходната точка, основата за съставане на една нова конфедерация. Конфедерация на Република Кипър. Така че това, смятам, трябва да се влее в доклада. Аз ще предложа изменения в този смисъл. Мисля, че те трябва да са част от този процес, особено формата свързан с Кипър. Трябва да има усилия за намиране на решение. Смятам, че Европейския съюз трябва да има високи амбиции, но ясно е също така, че процесът ще е трудно. Трудно ще е възможността да се поддържат на практика тези високи амбиции. Но нека видим какво може да се направи. Сега за присъединяването на Турция към Европейския съюз. Това е нещо, което всички ние виждаме като загубена кауза в момента. Нека подкрепим механизма на присъединяване, но този механизъм трябва да бъде съпроводен с решение за кипърския въпрос. И най-важното е а, укрепването на митническия съюз, защото той върви паралелно с вървеше паралелно с процеса на присъединяването. Митническия съюз е много важен. Смятаме, че напредък тук е възможен, който процес, който трябва да се случва паралелно. И паралелно с кипърския въпрос. И на последно място трябва да предприемем и, и да поощрим всъщност мерки, положителни мерки от страна на властите в Турция. Благодаря. Най-напред искам да кажа, че съм съгласна с много от това, което казаха колегите за положението в Турция в момента. В доклада се съдържа изобилна информация. Виждаме, че нещата в Турция вървят назад. Не може, няма напредък. Върви се само назад. Мисля, че е, взаимоотношенията ни с Турция са на кръстопът. Кои са основните елементи, на които трябва да обърнем внимание? Първо, преговорите за присъединяване, модернизация на митническия съюз и на трето място споразумението с е, Турция по въпросите на миграцията. Това също участва в диалога. С това споразумение всъщност с това споразумение ние сега сме на, при, изправени пред трудно решение. Ето защо сме на кръстопът. Като зелени, ние нямаме позиция за прекъсване на преговорите, всъщност не може да се каже, че през последните години са се водили кой знае какви преговори. И за нас този въпрос а, не бележи напредък. Затова нямаме а, позиция. Имаме позиция обаче по модернизацията на Митническия съюз. Не смятаме, че трябва да се модернизира защото Ердоган държи на това. И нашето послание трябва да бъде не, няма да модернизираме Митническия съюз в момента. По-нататък споразумението за беженците и мигрантите. Докато съществува това споразумение, тогава Ердоган ни държи в ръцете си и всеки път той може да направи онова, което е, ще го нап... ще... Всеки път, когато ние направим това, което той иска, той ще каже, ще пусна беженците. Така че ние трябва да поемем общо отговорност за беженците. Трябва да кажем, ще си поемем отговорността. Няма да можем да кажем, ми ще върнем е, хората в Турция. Трябва да поемем отговорност за тези хора. Зелените смятат, че това е единствения начин да се отървем от зависимостта си от е, Ердоган. Не искаме да обръщаме гръб на демократите в Турция. Искаме да им окажем подкрепа. Искаме да подкрепим онези, които не искат предстоящите промени. Знаем, че такива ще има, просто ще се вземат политически решения през 2019 година ще има избори, но не знаем докъде ще стигнат промените в Конституцията. Трябва да покажем ясно, че подкрепяме демократите. Това очакваме другите държави членки. И така преминаваме към последните докладчици в Сянка. А, и а, моля, док, докато се изкажат всички докладчици в сянка, всички, които искат да се изкажат, да го направят. Господин Буркезио, благодаря. в това, което каза колегата от зелената група, чувам много лицемерни думи. Ислямистският лидер Ердоган, на вратите на Европа си позволява език, който никой не си е позволявал спрямо Европа. Говори ни за нас като за нацисти, за това, че не спазваме религиозните свободи. Той има много двусмислени отношения с Идил. Е, защо позволяваме това? Защо се ограничаваме с общи думи. Сега възникват два въпроса първо. И има ли политическа сила, която има коража да каже, че когато се взимат решения за преговорите, е хубаво да се чуят политически сили като моята, която казва, че не могат да се отворят вратите на държава като Турция. Никак не е трудно да се предвиди какво би се случило, ако тя бъде допусната. Турция се превърна в ислямистка държава, опасна държава, която ни изпраща беженци и която хвърля за журналисти в затвора. А, миналата седмица беше хвърлен в затвора мой сънародник, без дори да му бъдат отправени обвинения. И изказването на госпожа Могирини беше закъсняло. Много е важно да имаме коража да приключим окончателно тези взаимоотношения, да не се одобрява митническия съюз. И е, Турция м, окончателно да изчезне от е, перспективите за присъединяване. Сега дълъг списък с оратори, така че всеки ще има по две минути. Господин Брок е първият. Благодаря, уважаеми дами и господа. Наистина, е, Ясно, ясно е нашето отношение към Турция. Ние сме доста обединени в нашето становище. Турция се оттегля от Европейския съюз. Развива се в Турция един режим, който не стига статуса на Путин, но върви в тази посока. Няма свобода на, на, на медиите, не се уважава разделянето на властите, не се спазват е, в копенхагенските критерии. Накратко това е. Мисля, че е, е правилно да не продължим с преговорите. Де-факто не се преговарят и това е, е практиката в момента. Но на господин Ламсторф искам да кажа, той направи малко като предизборна реч, искам да напомня. През 2004 година аз бях резервиран за решението, което взехме тогава за присъединяването на Турция, защото познавам Ердоган от доста време. И тогава ме нападнаха, че не съм дълновиден, но копенхагенските критерии са ясни. Те казват какво трябва да се изпълни, когато човек иска да стане член на Европейския съюз. Целта на преговорите, цитирам, е пълното членство или, ако има проблеми, по времето на преговорите, целта е едно възможно най-дълбоко обвързване. Мисля, че тук достигнахме тази цел. Тоест, не може да има цел присъединяване, но не бива да прекъсваме отношенията. Ето, имаме изискване за разделяне на властите, това е нещо много важно. Ето, имаме кипърския въпрос, така че не бива да се прекъсват отношенията. Кипър може да има, има шанс сега да вземе решение, не бива да застрашаваме този си шанс. И трябва да мислим за митническия съюз. И на последно място, Митническият съюз е най-интересното нещо за Турция, така че ние не сме в ръцете на Ердоган по отношение на бежанците. Трите милиона бежанци, които са в Турция, са обект на много популистически речи. Тези беженци обаче трябва да подкрепим ние. Така че нека не разрушаваме каквото сме постигнали с Турция до момента. Господин Флекенштайн. Господин председател, уважаеми колеги, много неща бяха казани и аз съм съгласен с презентацията на Кати Пири. Абсолютно я подкрепям. Дискусията, която се очертава, сочи колко е сериозна темата, колко сериозно се отнасяме ние към нея. Е, има различни становища по тази тема. Чухме, много неща се казаха. Ето и господин Прок каза какво е важно за нас, какво е важно за бъдещите ни отношения към Турция и с Турция чухме. Сега дали ни трябват преговори за присъединяване, не знам. Но темите са ясни. Те бяха ясно описани от господин Ламсторф, от другите колеги. И аз смятам, че наистина така трябва да процедираме. Не става дума за противопоставяне. Трябва да се съсредоточим върху честност, и върху интересите на двете страни, а не върху неща, които звучат добре. Освен това, не става само дума за той да не оставяме демократите в Турция. Въпросът е, че и демократите в Европейския съюз започват да се съмняват в нас. до къде може да стигнем, за да действаме, до каква степен толерираме понякога политически е, съображения в рамките на нашия съюз. Как третираме ситуацията на Балканите? Къд някои не искат да се някои не искат да участват в изборите, други не искат да приемат изборите. Е, трети казват, че не им трябва демокрация, искат да си правят своя собствен ред. А ние, и по-точно съветът, е все по става загрижен, все по-загрижен, много загрижен. Той никога не е бил толкова загрижен, както днес и хората просто ни се смеят. Трябва най-накрая да действаме сериозно, ние самите да се вземем на сериозно. Трябва да се прекъснат преговорите. Не може с Турция на Ердоган да има присъединяване в Европейския съюз. Той самият затвори вратата. Благодаря, госпожа Шаке. Um, also... Благодаря, господин председател. И аз искам да повторя казаното от докладчика за въпросителните за процедурите на референдума. и ОИСР е повдига въпросителни за казаното от Венецианската комисия, но и тишина, мълчанието на комисията, както каза колегата Флекенштайн, и в службата за външни дейности. В парламента винаги сме поставили върховенството на закона и правата на човека в основата на взаимоотношенията и ние настояваме за замразяване на преговорите тъкмо заради неспазването на правата на човека. Сега, предложените конституционни промени всъщност очертават бъдещето и това бъдеще, според мен, ще окаже отрицателно въздействие върху демокрацията, правата на човека и върховенство на закона. Това е последица от референдума. В светлината на сериозни последици има много тесен мандат. И бих искала да подчертая, че добрите взаимоотношения не печелят от сравненията с нацизъм и убийствата в Босния. Това, което беше казано, е неприемливо и не помага на взаимоотношенията. Кое ме притеснява? При всички различия между комисията, съвета и президента Ердоган виждаме очертанията на дневния ред, който е прагматичен, с внимание върху търговия, беженци и контакти между хората, колкото и да е важно. Това е неприемливо. Правата на човека и върховенството на закона което е в сърцевината на онова, което вълнува нас и, го, и което обсъждаме. Тук има опасност да бъдат заметени под килима. Трябва да гледаме на това в светлината на е, приказките за смъртно наказание. Настоявам да продължим да настояваме за правата на човека. Благодаря. Господин Панцери има думата от Комисията по правата на човека. За две минути. Благодаря. Разбирам, че условията за нашите мерки са трудни. От една страна искаме да сме по-неотстъпчиви, от друга страна има други интереси, свързани с миграцията. Аз лично смятам, че е правилна позицията за прекъсване без да се затръшват вратите. Трябва да имаме мъдра и интелигентна линия. Единственото, което трябва да ни води в момента, е, са интересите на населението, което каза не на, рефорен, на референдума и това е, е ресурс за демокрацията в Турция. Трябва да изпратим ясно послание на комисията, която в момента има е, позиция, която повдига въпросителни. Аз прочетах през последните дни бележка на Вебер и Верховстат, където се казва, че трябва да се приключи фазата на преговорите, да се премине към друг етап, а споразумение за асоцииране. Според мен тази линия е от тактически политическа и стратегическа гледна точка погрешна От една страна се изпраща послание, да, има авторитарен режим, слагаме край на процеса на присъединяване, но в действителност нещата си вървят напред чрез поразумението за асоцииране. Според мен това би било погрешно послание и смятам, че е много важно е, да спрем на прекъсване без да затваряме врати. В противен случай ще направим огромна грешка. Благодаря. Групата на е НП и господин Салафранка за две минути. Благодаря, господин председател. Прочетах много внимателно доклада и смятам, че той е балансиран Претегля се претеглят се внимателно всички елементи на ситуацията, без да се загърбват трудностите. Трудностите са малко повече от лесните моменти. Анализът отчита всичко, което се случва в Турция, авторитаризма, разочарованието, всички събития след референдума. И тук аз искам да кажа, че заключението на този доклад би трябвало да доведе до промяна в посоката. Ако погледнем взаимоотношенията между Европейския съюз и Турция, има нужда от промени. Е, нека да обърнем внимание и на своята отговорност. Е, доклада говори за баланс, за спазване на копенхагенските критерии, е, миграционната сделка, която е чувствителен въпрос за нас и разбира се факта, че Турция е стратегически партньор в трансатлантическото партньорство. И мисля, че ние трябва да начертаем една червена линия, именно правата на човека. И ще видим дали Турция ще въведе отново смъртното наказание. За нас това е една червена линия, отвъд която не трябва да се преминава възоснова на сегашните обстоятелства. Докладът според мен е много балансиран и всички елементи, в които бихме искали да бъдат включени в доклада, са включени и сега просто ни трябва време, за да излезем с ясна линия и да видим от тук нататък на къде ще тръгнат нещата. Господин Пападаки със следващият оратор. Благодаря, господин председател. Докладчикът каза много правилно, че ситуацията в Турция е трудна. И аз мисля, че в настоящия момент ние трябва да спрем да анализираме ситуацията и да си дадем сметка, че сме правили грешка по отношение на Ердоган. Резултатът е, че неговата арогантност с годините се засилва. Би било катастрофално Европейският съюз да подхожда изцяло от економическа гледна точка и да се интересува само от търговските взаимоотношения. Това би било много лошо за демократичните сили в Турция, които разчитат на нас за подкрепа. Ето на това трябва да обърнем внимание, да не ги изоставяме, да, да им осигуряваме нужната помощ и подкрепа, която очакват. И при всички случаи не бива да предприемаме нищо, което да бъде в услуга на Ердоган и да му позволява безнаказано да води политика на репресии. Да не забравяме, че има проблеми с Кипър, с търговския флот на Кипър. Тези проблеми възникват всеки ден. И не е достатъчно да кажем, искаме Турция да играе позитивна роля. До сега за Турция винаги са подхождали по много коварен начин. Господин Лопес има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика за чудесната работа по доклада. Тя от няколко години работи по Турция Споделя мнение анализ. Ако трябва да обобщя накратко, свидетели сме на промяна в самия характер на турската държава. Този процес тече от години. И за съжаление, неуспешният опит за преврат ускори процеса. Стигна се до референдум, чийто резултат ще доведе до по-нататъчно ограничаване на правата на човека, е, върховенство на закона и спазването на копенхагенските критерии, които трябва задължително да се спазват от всяка страна, която иска да се присъедини към Европейския съюз. Е, по отношение на прекъсването на преговорите, Турция е тръгнала по път, който не допуска да продължим нормалните взаимоотношения. Следва обаче да се има предвид следното. За съжаление, политическият диалог, който водихме до сега, е диалог за присъединяване. Ако прекъснем на тези разговори, как да водим диалог? Какви канали за преговори имаме? На второ място Знаем, че докладчика каза, че ние можем да влияем на Турция чрез фондовете за присъединяване. Това е така. Но ние трябва да дадем и някаква привлекателна перспектива на хората за влизането в Европейския съюз. И не мисля, че това е начина да обославяме отношенията в бъдещите години. We go to Mr. Lights for two minutes. Господин Лайс за две минути. Благодаря, Кати, за <clears throat> тази версия. Аз мисля наистина, че е, обсъжданията трябва да са много сериозни за това какво да е отношението ни към Турция. Господин Брок каза, че митническият въпрос трябва, митническият съюз трябва да е централен, но не бива да загърбваме критичните въпроси, човешките права и другите неща, които ни смущават. Хубаво е че говорим за турската диа, диаспора. Има имами в Германия, които, на които е възложена задачата да събират информация за движението Гюлен. Много от тези неща трябва да се влеят в доклада. Thank you very much for that. And then we go to Mr. Freund for two minutes. Господин Фройнд, благодаря. Благодаря, Кати, за този доклад. Наистина, ти показваш доста дълновидност и кораж в този доклад. Ние сме в много трудна ситуация, е, защото не става дума само за турското правителство, е, което отхвърляме но става дума и за 50% от, почти 50% от турския народ. Как да жонглираме тук? Това е най-важната задача. <clears throat> Ние искаме и да подкрепим е, турските граждани. Има възможност за прекъсване на преговорите, но ако заедно с това предприемем всички тези стъпки, които да помогнат на турското правителство, то пр... разликата не е голяма. Говорим за едно правителство, което вкарва в затвора хиляди хора, без да има процеси, кое... правителство, което затваря журналисти, което, което вълнява съдии. С едно такова правителство е много трудно да се преговаря за каквото и да е. Това не е дълновидно. Искам да се върна на това, което каза господин Ламсдорф. Той каза, че австрийците единствени са е, изказали своето мнение в Малта, че не бива да се продължават преговорите. Но, в крайна сметка, не става дума за това каква е, какво е отношението на Австрия към Турция. Аргументът е по-скоро отношението на австрийците към вътрешната политика. Е, става дума в крайна сметка и за бъдещите избори в Австрия. Тук ще спра. Yeah. <coughs> And then we have the last... И последния оратор, господин Мавридес от социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. На първо място бих искал да посоча, че в много отношения този доклад е по-диференциран, по-подробен от доста други, които виждам в последно време. Той много добре описва ситуацията в Турция. Има и нови елементи във връзка с Кипър и Сирия, които могат да се подобрят. За жалост, когато говорим за Турция, трябва да имаме предвид, е, че ситуацията в Турция се определя не от опозицията, а от Ердоган. Той командва. Е, знаем коментара на Венецианската комисия и за референдума. Тази комисия отправи послание един месец преди референдума и ние трябваше да говорим повече за доклада на Венецианската комисия преди провеждането на референдума. Нека ви кажа, че има и много хора, които са в гладна стачка, доста от тях жени те протестират. И още нещо за Кипър. В проекто доклада се говори за изтегляне на войската и връщането на Фамагуста. Бих искал да кажа, че Европейския съюз зачита акта сум серванта – международното право, международните споразумения, които е необходимо да бъдат изпълнявани следователно. Турция е задължена да ратифицира и механизмите по Митническия съюз с всички, абсолютно всички държави членки. Благодаря представителя на комисията след което ще чуем и службата за външна дейност. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ни давате думата по този толкова важен дебат. Съгласни сме с докладчика госпожа Пири, че ситуацията в Турция през 2016, началото на 2017 година е изключително трудна. Трудна и за нашите отношения – Госпожа Пири е отразила предизвикателствата много добре. Нейният доклад отговаря и на нашата оценка, както и доклада ни за 2016 година за Турция. Там се включват и последните събития от ноември до сега. Ние споделяме много от опасенията, отразени в резолюцията. Неведнъж сме ги изразявали и ние, особено като става дума за свобода на словото, независима съдебна власт и основни права на човека. Както беше казано и преди от комисаря Хан, в Европейския парламент сега, след конституционната промяна, ние трябва да говорим открито с Турция за бъдещите ни отношения. Внимателно изслушахме дискусията в пленарна зала миналата седмица, както и сега, тази сутрин. Знаем, че в петък премиерите на неофициална среща в Гимних също обсъдиха отношенията с Турция. В Малта се каза, че ние трябва да подновим диалога и за нас е важно наистина диалога да се върне в своето обичайно русло, да разчитаме на своите контакти и да можем да обсъдим отношенията с Турция. През уикенда бяха направени първите стъпки между комисаря Хан и турския премьер. Предполагам, че залегналото в съобщението ще бъде доразвито през следващите седмици. Турция е важна страна за нас. Нашите отношения винаги ще са многоизмерни. Бихме искали сътрудничеството ни да продължи, но сега повече от всякога имаме нужда от открит диалог пряко с турските власти. Благодаря и за Европейската външна служба, господин Перес. Благодаря накратко. Аз исках да подкрепя повечето отказаното от колегата Мириам от комисията. Уверявам всички тук, че ние не си мълчим и няма да си замълчим. Коментарите на госпожа Могерини след срещата в Гимних отговарят и на доклада на госпожа Кати Пири. Благодаря и лично за този толкова полезен документ. Ние ще продължим да подкрепяме гражданското общество в Турция. Искаме наистина Турция да бъде демократична, силна, економически стабилна и най-добрият път за това е диалогът. Както и Мириам каза, ние трябва да говорим очи в очи. Според мен е изключително важно да проведем този откровен диалог с Турция – също така е важно Турция да потвърди, че желая да остане страна кандидатка. Ако бъде страна кандидатка, трябва да се съобрази и с копенхагенските критерии, върховенство на закона, основни свободи. Докладчика за заключения. Благодаря. Благодаря и на всички колеги въпреки нашите политически различия и различни идеологии, ние сме на сходни мнения за това, което се случва. Първо да отговоря на колегите, които говориха за липсите в доклада. Всички вие знаете, че докладчиците са ограничени до брой знаци. 9000 максимум. Така че наистина в един доклад не може да влезе абсолютно всичко. Разбирам, че има нови елементи при Кипър и Сирия. Може би аз сама ще внеса изменения по тази тема до 9 май. Още 2004 година между нас имаше разногласие за това, какви да са бъдещите отношения с Турция. Някои от нас изобщо не искаха на Турция да се даде европейска перспектива, имаха своите аргументи. Сега също се питаме дали да използваме споразумение за асоцииране Обръщам се към колегата Ламсдорф. Австрийската позиция не ми харесва, защото дори Турция да е най-демократичната страна в Европа, това правителство пак няма да я иска. Затова нека да не говорим само за липса на демокрация в Турция, нека бъдем по-открити. И както и вие казахте, ако прочетем договорите, ще видим, че ако има постоянни нарушения на правата на човека, трябва да се преустановят преговорите. Нека направим това, вместо да говорим само за бъдещите отношения между Турция и ЕС. Сигурна съм, че ще запазим единството в парламента. Ренате спомена и фонда. Според мен би трябвало да се прекрати и изплащането на средства по фонда, ако се прекратят преговорите. Много от нас биха искали наистина да подкрепят демократите в Турция, които няма иначе да получат подкрепа от правителството в Анкара. Но според мен тези средства официално трябва да се спрат, като същевременно призовавам това, което не се изплати, да стигне до самия турски народ. Мариче каза, че тук не става дума за политическа визия, но по-скоро аз имам предвид последиците от събитията в Турция. Много от представителите на правителството казват, вие не зачитате резултатите от референдума. Това не е така, зачитаме ги, но естествено тези резултати се отразяват на отношенията между Европейския съюз и Турция. За Кипър Колегите знаят, че аз посетих Никозия тази година. Преговорите тогава бяха временно преустановени. Радвам се, че сега са подновени, но това е труден процес и ние ще трябва да окажем всячески подкрепа. Необходимо е да се говори и с Турция, така че да се стигне до решение на тази криза продължия продължи я десетки години. Съгласна съм и с колегата Девалеро. Ако сме съгласни, че можем да използваме митническия съюз, защо тогава не го използваме? Как помагаме на демократите в Турция. Изобщо как можем да ги подкрепим, без да използваме някакви инструменти? Накратко Искам да отговоря и на комисията. Аз винаги съм оценявала високо съдействието на комисията и на СВД. Но по отношение на комисията ще кажа. Миналата седмица ние казахме на комисаря Хан, не може да се продължава по-старому. Надявам се това послание да е разбрано. Комисията не е нужно да изчаква държавите членки, може и сама да предприеме действие. Защо не направи оценка и да заяви дали сегашната ситуация отговаря на копенхагенските критерии? Не е нужно да се чака до 2018 година. До тогава конституционния пакет няма да се промени. А към СВД. Ако сложим на едно място всички пресъобщения на СВД, виждаме, че да, темата ги притеснява. Но това, което чухме като послание в Малта, беше разбрано от Турция, ако седим по заглавията във вестниците, като Европейския съюз осъзна грешката си. Така го изтълкува Турция – е, съжалявам, но ние не защитихме основните права в Малта миналия уикенд. Това са някои от коментарите. Благодаря наистина на колегите, участвали в дискусията. Надявам се да работя добре с докладчиците в сянка и като парламент се надявам да стигнем до обща позиция. Накрая за да улесним стигането до компромисни изменения, ще помоля колегите да си представят измененията на английски язик. Разбирам, че това не е задължително, някои предпочитат майчиния си език, но това ще помогне много. I, I... Благодаря. Аз съм сигурен, че всички вие сте много заети. А господин Ламсторф иска думата. Съвсем накратко а искам да кажа нещо, защото директно се обърнаха към мен. Елмар Брок не е разбрал нещо. Не, не става дума при мен за копенхагенските критерии, а по-скоро за рамките на преговорите, за правното основание на преговорите. Е, големият либерал Конрад Аденауър е казал, Даже и политическите ни противници ни карат понякога да поумнеем изведнъж. Е, това е реална политика. Okay, for very short, short remark, since Mr. Brock was also mentioned. Граф Ламстов и либерал. Господин Брок, да, а, е, либералите могат едно. Те винаги много добре се приспособяват към всяка ситуация. So, we hopefully cleared up any... Надявам се с това вече да сме изчистили е, списъка. Пак повтарям, крайния срок за внасяне на измененията 9 май 6 часа. Надявам се да стигнем и до компромиси. С това приключваме четвърта точка и преминаваме към пета точка. Препоръка до съвета относно 72-та сесия на Общото събрание на Организацията на Обединените нации. Нека напомня на всички. Всяка година Афет изготвя такива препоръки до съвета за поредната сесия на Общото събрание на ОНЕ. Целта е да се представят европейските приоритети за съответната сесия. Съветът ще приеме своите приоритети през юли, а ние в АФЕД ще ги приемем през май. По доклада са постъпили 255 изменения. Утре е заседанието с докладчиците в Сянка, за да се обсъдят компромисите и бъдат разпространени от секретарията. Радваме се, че господин Маринеско е тук, за да представи доклада от името на господин Ковачев, докладчика. Ще обсъдим измененията. Проекто докладът ще бъде обсъден утре и на работната среща Европейски съюз Обединени нации. Сега давам думата на господин Маринеско от името на докладчика. Заповядайте. Thank you, Chair. Uh, I think my colleague Marinescu is not in, uh, the AFET. Колегата Маринеско не е в Афет, аз също съм Маринеско. Може би затова се обърнахте към мен с господин, но всички правят тази грешка. Господин Ковачев беше възпрепятстван, така че аз ще прочета неговото изказване. Той иска да благодари на всички колеги, които са внесли изменения към членовете на работната група Европейски съюз ООН, докладчите в сянка и политическите съветници за конструктивния подход и за чудесната помощ от страна на секретарята на АФЕД. Искам да напомня, че миналата година се върнахме към традиционната форма на годишни препоръки към съвета. Целта е да се даде принос към подготовката на приоритетите на Европейския съюз за сесията на Общото събрание на ОНЕ които съвета приема през юли. В този доклад парламента отправя препоръки към съвета за мира и сигурността, борба срещу туризма, неразпространение и разоръжаване, миграция, права на човека, демокрация, върховенството на закона, развитие, изменение в климата и реформа на системата на ОНЕ. Внесени са 255 изменения, за разлика от миналата година. Тази година няма да има становище от Комисията за развитие, но сме включили изменения по въпросите на развитието. Като цяло има голям брой изменения, обединени от общи теми. Надяваме се, че те ще спомогнат за по-добра организация на компромисите. Утре ще се проведе среща на докладчите в Сянка и се разчитам на конструктивен подход, подобно на среща миналата година, когато договорихме 22 компромиса. Работната група също ще се проведе утре. Някои от повтарящите се изменения са насочени към следното е, общо събрание на ОНЕ в е, взаимодействие с Европейски съюз и САЩ да осигури всички инструменти, така че решение, така че да се приеме решение е, за две държави възоснова на границите от 1967 година, като столицата Иерусалим е столица на двете държави и като се осигури сигурност на държавата Израел, със сигурност и признати граници, по-нататъчно укрепване на ролята на отговорност за защита като важен принцип на работата на държавите членки на ООН за решаване на конфликти, права на човек и развитие да подкрепи действия, укрепващи издръжливостта на общностите е, които са е, обект на екстремистска пропаганда и които са уязвими на радикализация, в това число като се решават економически, социалните, културните и политическите първо причини. Е, призовава всички държави членки на ОНЕ да се присъединят към съда, като ратифицират римския статут и насърчат ратификацията на измененията към Пала да подкрепят дългосрочната цел Европейския съюз да участва в разширен съвет за сигурност, да насърчи членовете на съвета за сигурност да се въздържат от използване на правото си на вето в случаи, в които са извършени престъпления срещу човечеството да подкрепи ясно новоизбрания генерален секретар на ООН в решенията за реформа, да насърчи желанията за реформа на архитектурата за мир и сигурност на ООН, функционирането и архитектурата на секретарията чрез упростяване, децентрализация и гъвкавост, изменение 246, и рационализация на финансовата организация, както преди беше споменато. Съветът приема заключенията всяка година през юли за общо събрание, което се открива през юли. Председателят, благодаря от името на социалистите и демократите. Господин Фройнт ще представи изказването на госпожа Поз. За втори път проект. Замесвам госпожа Пост, въпреки че аз самия бях кандидатствал за този доклад, но ще прочета изказването. Госпожа Пост се извинява, че не може да е тук поради други ангажименти. От нейно име благодарности към господин Ковачев за балансиран доклад. Няколко коментара за измененията, внесени от групата на социалистите и демократите за мир, сигурност, върховенство на закона и ролята на жените. Много от измененията поставят акцент върху ролята на жените в мира и сигурността. Измененията призовават за насърчаване и укрепване на дейностите, насочени към равенство между мъжете и жените. Внесахме изменение за използване на отговорността. Групата на социалистите и демократите по въпросите за беженците, мигрантите и климатичните беженци. Социалистите и демократите призовават за хуманитарен подход към е, беженците и мигрантите и за законови пътища. Е, трябва да се даде правна дефиниция на климатични беженци в международното право. Тази тема ще става все по-важна през следващите години поради глобалното повишаване на температурата борбата срещу тероризма. Измененията на групата на стилисти и демократите подчертава значението на правата на човека и върховенство на закона в политиката за борба срещу тероризма. Това трябва да бъде основният стълб на тази политика, за да се премахнат първопричините на тероризма, измененията на сърча е, призовават е, за издържливи общества и дневен ред, е, прият от местни субекти. По неразпространение и разоръжаване ние сме за създаване на правна рамка заедно с съществуващо международно право за използването на безпилотни самолети и въоръжени роботи. Много е важно Европейския съюз е, да държи е, пръста си на пулса на тези тенденции. Е, права на човек и върховенство на закона в измененията се подчертава значението защита на най-озвимите групи, особено децата и жените, и да бъдат и да се овластят те, като бъдат включени в всички миро създаващи организации. Що се отнася до ЛГБТ, се подчертава необходимостта от повече действия за утвърждаване на правата на ЛГБТ и осъждане на всички форми на дискриминация и насилие. Текстът поставя акцент върху правата на ромите, призовава държавите членки да приемат препоръките на специалния докладчик на ОНЕС с съвременните форми на расизъм, расова дискриминация, ксенофобия и свързаните с тях нетолерантност. Малко е, е, кратка пауза, за да могат преводачите да наваксат репродуктивни права. Призоваваме да се е, предприема действия, като, за да се защитят правата на жените. Бизнес и правата на човека ще съкратя а, тази част. Бизнес и правата на човека предлагаме повече подкрепа за работата на Върховния комисар на ОНЕ за правата на човека и да се осигурят правни средства за защита при нарушаване на правата във връзка с бизнеса, по-конкретно в случаи на група потъпка на правата на човека в бизнес сектора. Подкрепяме и международни задължителни инструменти, най-сетне Европейски съюз и реформата на системата на ООН. Сирийските демократите настояват за реформа на съвета на сигурност, за да се, се бъде отразена по-точно е, съвременната реалност. Е, не направи е, предложения. Нашата цел е да имаме седалище на Европе... да Европейския съюз да има място в съвета за сигурност, да не се използва правото на вето в случай на а, военни престъпления и да се действа в съответствие с договор за неразпространение на ядрените оръжия. Всички ние очакваме да работим заедно с докладчика и да постигнем споразумение с другите политически групи в предстоящите заседания за постигане на компромиси групата на АЛДЕ. Господин е, Кючук. И аз искам да благодаря на докладчика Ковачев за усилията му за подготовка на тази препоръка. Действително е много важно Европейския съюз да очертае списък на общи приоритети за предстоящото за предстоящата сесия на общо събрание на ООН. Внесени са 255 изменения чиято цел е да се засили влиянието на ОНЕ, както тъй като има разделение между държавите членки, смятаме, че това е възможност да покажем на световната общност, че Европейски съюз може да говори с един глас. Ясно се посочва, че Европейския съюз е един от най-твърдите защитници на правата на човека, основните свободи, културни ценности и разнообразието демокрацията и върховенството на закона на Европейския съюз трябва да продължи да подкрепя многостранните опити за намиране на трайни е, решения на конфликти в Близкия изток и Африка. Но също така да продължи да настоява за зачитане на международно признатите граници, е, в Източна Европа и, е, и подкрепа на, демократич, на дипломатическите усилия за решаване на конфликти. Най-сетне е много важно да се посочи, че продължаваме да подкрепяме екологичната устойчивост, по-конкретно в борбата срещу климатичните промени, като насърчаваме мерки за опазване и подобряване на качеството на околната среда и устойчивото управление на природните ресурси. Благодаря. Благодаря. Господин Шолц, от името на Обединената левица, благодаря и аз искам да благодаря на докладчика за разработения доклад. Искам да призная, че много от предложените изменения от моите колеги имат моето одобрение. Искам да привлека вниманието ви към две предизвикателства с оглед на конкретната ситуация в Европейския съюз с Брексит, с е, все по-активната защита националните интереси на някои държави членки, ние трябва да обсъдим как Европейския съюз е, да има повече възможности и отговорности в рамките на ОНЕ да подкрепя определени подходи към решаването на конфликти. Това означава, че трябва да се спрем на онази част, в която обсъждаме взаимоотношенията между Европейския съюз и ОНЕ. Основното предизвикателство е да намерим начини да си осигурим място в съвета за сигурност споделям казаното от Йолайнер и Барбара Лох Билер, но ние трябва да сме наяс, трябва да имаме ясна представа за това как да, как да осигурим реализацията на тази цел с оглед и на преговорите за Брексит. Също така, ограничаването на правото на вето е една възможност – но ние искахме да направим връзка с това, че всички страни, които са в света по правата на човека, трябва да работят в тази насока за решаване на конфликтите. И като група можем да подкрепим тези изменения, можем да ги обсъждаме, но при всички случаи е, ние трябва да реализираме това на практика в своята дейност и в е, другите доклади, да си даваме сметка, че всъщност ние допринасяме към усилията на ОНЕ. Втората голяма насока за, за нас да се подсилят частите в доклада за околната среда, развитието, измененията в климите, защото ако погледнем детайлите, проблемите, пред които сме изправени в международната политика и международните отношения, и много от а, тях а, са причинени от ясни фактори. И ние ще внесем изменения към тази част на доклада. Очаквам, към, очаквам да имаме интересни дискусии с работната група за връзки с ОНЕ и че ще продължи положителният опит от миналото. Благодаря. Then we move to the EFDD group, Mr. Kav. Групата на НС. Благодаря. Има една шотландска поп-група Деламитри и те пеят една песен «Нищо не се случва». Нищо не се случва. А, нещата се повтарят отново и отново. А, чета този доклад и виждам, че той прилича на всички останали. По какво прилича? Европейския съюз се опитва а, да покаже колко е силен а, и да има повече роля в а, Брекс, в ООН. Господин Шулц в състава на групата има нещо интересно. Понякога ние гласуваме заедно с вас. Вие говорихте за необходимостта да се справим с национализма в Европейския съюз. Аз бих говорил за популизъм. Аз водих кампания за напускане на Европейския съюз в продължение на 21 години. Защо? Защото с засилването на интеграцията се засили и национализма свидетели сме на това в много държави членки. Така че този призив за едно място в съвета на сигурност се случва в последната седмица на, на предизборната кампания в Франция. Но не виждате ли, че това налива вода в мянцата на хора като Мари Люпен? Е, откъде ще дойде това място? От Франция всъщност голямата сила на международната дипломация е да речем Швеция, Обединеното кралство, Литва, Финландия. Ние имаме различни гледни точки, имаме различна национална идентичност и можем да бъдем по-силни в е, ООН, но да се настоява за един глас на Европейския съюз – не виждам как Европейския съюз може да говори с един глас, като има предвид, че Швеция, да речем, е неутрална страна, а Франция е ядрена сила. Няма да се изненадате от това, че ще гласувам против този доклад, както гласувах и против предишния доклад. А, госпожа Гомеш от групата на Съюзите демократия. Много съжалявам, че не успях да внеса изменения, но има нещо, което бих искала да помоля докладчика, докладчите в сянка на е, тяхната среща утре. Обедена съм, че с измененията е, развитието ще получи повече внимание. Много е важно да отразим становището и извършното от парламента в рамките на а, анкетната комисия по панамските досиета, защото там а, ние проведахме срещи с експерти от развиващи се комисии борбата срещу незаконните капиталови потоци е задължително, за да има ефективност на помощта. И разбира се, това е тясно свързано с борбата срещу прането на пари, трафика, тероризма. Очевидно, това трябва да се върши не само на европейско, но и на глобално ниво и ние трябва да насърчаваме предложенията за работна група, която да работи по тези въпроси. Имаше предложение в е, е, среща на вис... най-високо ниво за развитие, но странно или може би никак не беше странно това, че имаше бойкот от страна на държави членки на Европейския съюз. Така че парламента би трябвало да включи а, подобни елементи в главата за развитието. Групата на Алде. Господин Вейронен. Господин председател. А, проектът от, на колегата Ковачев е добра основа за доклада. В този проекто доклад се поставя силен акцент върху сигурността и като че ли това е тенденция в тази парламентарна комисия и парламента като цяло. Твърде слабо е вниманието към други области от дейността на ОНЕ, Да не забравяме, че системата на ОНЕ обхваща всички, цялото глобално многостранно сътрудничество в света. Европейския съюз е водещата сила в области като търговска политика, развитие и околна среда. Мисля, че тези въпроси би трябвало да получат повече внимание в доклада за ОНЕ и сесията на Общо събрание. Аз внесах няколко изменения в областта на политиката на развитие и ролята на ЕКОСОК и превръщането му в съвет за устойчиво развитие. Съвет, който да играе не по-малко важна роля от съвета за сигурност, но в подобни доклади в бъдеще трябва да обръщаме внимание не само на сигурността, която е важна, но има и други не по-малко важни области, като развитието. Също така, Очаквам работата на работната група за връзки между Европейския съюз и ОНЕ. Мисля, че тук че там можем да постигнем по-добър баланс между различните области на дейността на ОНЕ. Господин Лицен има дума. Like to... Благодаря. Искам да подчертая следното. Утре ще се вземе ясно решение за бъдещето и ние трябва да покажем, че е, въпреки, че нямаме решение, т.е. стратегия, имаме ясно становище, което трябва да стане видимо. И то решение, което да се основава на целите за развитие, на устойчивите цели за развитие. И така, с това изчерпахме списъка от оратори. Утре ще има заседание за компромисите. На 20 май ще гласуваме. В пленарната зала ще гласуваме през юли. С това приключваме точка 5. Шеста точка трябва да започне в 11 часа. Ще направим 10 минутна почивка и ще продължим точно в 11.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 <clears throat> yes, I think the clock is approaching 11 o'clock, so... И така мисля, че се приближаваме към 11 часа. Нека да започнем отново нашата работа. Да продължим с докладчика, с точка 6. Тази точка е за създаване на инструмента за стабилност и мир. Това е втория, втората размяна на мнение след дебата с комисията на 21 март. Искам да дам най-напред думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Няма да бъда дълъг, тъй като вече имахме възможност да обсъждаме този текст. Аз внесах малко изменения по форма и по същество. По форма, защото текстът по текстът, който ни е представен, е текст, по който вече е доста работено, по много конкретна тема и няма а, нужда от много изменения. По същество, Е, има един, е, има една спешна потребност. Ние сме закъснели, трябва да се произнесем по един инструмент, който съветът иска да приложи от години. Европейския съюз очаква това от доста години и условията, при които е, това може да се реализира, не предполага много изменения от наша страна. Е, ние имахме първа среща с докладчите в Сянка миналата седмица. Благодарен съм им за участието. Е, Отчетени са някои коментари на следващите срещи с докладчиците в Сянка. Ще направя някои предложения, за да бъдат отразени направените коментари, по-конкретно от групата на зелените, социал-демократите и либералите. Мисля, че диалогът, който проведахме, показва, че е възможно гледните точки да се сближат. Да не забравяме, и аз прилагам това правило и към себе си, че ние не правим проект за доклад, ние изменяме регламент, т.е. от правна и политическа гледна точка ние трябва да действаме в много ограничени рамки. Задачата ни не е да пренаписваме връзката между сигурността и политиката и да не, да не разработваме опус ние се произнасяме по изменението на регламента, за да стане този регламент максимално оперативен в конкретни условия. Ето това обяснява защо аз не исках да правя сериозни промени в формата и съдържанието на доклада. След първата среща мисля, че можем да постигнем компромиси по много от въпросите. Благодаря. Uh, <clears throat> much, uh, I... Благодаря. Преминаваме към докладчиците в сянка. Не виждам колегите от социалистите и демократите. Давам думата на себе си, така че няма да има много ограничения във времето. Обаче ще бъда кратък. Е, имахме наистина е, заседанието на докладчиците в сянка. Ние сме съгласни с докладчика не искаме да има много ограничения в е, доклада. За това е ясно е, че ще има винаги определени грешки, но надяваме се, комисията да приложи доклада правилно. Ще представим някои изменения но така или иначе споделяме линията на докладчика и ще се опитаме да сме колкото се може по-бързи и по-гъвкави. Давам добър пример, като спра до тук и давам думата на следващия колега, колегата от социалистите и демократики, давам думата на господин Мамикенс. Благодаря. Създаването на инструмента за стабилност и мир ще даде възможност за подкрепа на мира от бюджета на Европейския съюз. Мисля, че това е революционно решение, но трябва да приспособим този инструмент, за да стане той ефективен. Има съмнения. Не бива да забравяме, някои от основните принципи на хуманитарното право, да не нанасяме щети, да не ощетяваме. Има проблеми с сигурността в развиващите се страни. Те трябва да бъдат решени. Въпросът е обаче, имаме ли политическа подкрепа за тази стъпка. Някои предлагат альтернативни мерки, някои предлагат подкрепа за развиващите се страни, но как да стане това без подкрепа от европейския бюджет? Трябва да говорим за критериите, за условията, на тази подкрепа, например, при какви обстоятелства трябва да се дава тази подкрепа. Трябва да вземем предвид тук директивата на ОИСР за официалната помощ за развитие и трябва да вземем предвид дневния ред на ОНЕ за устойчиво развитие и целите за устойчивото развитие, за справедливостта и съдебната система при подкрепата на националните институции в специални екстремни ситуации. Какво, какви са критериите тук? Каква е ролята на парламента да контролира процеса? Колеги, за да имаме ефективен инструмент, трябва да решим тези въпроси. От, отворени сме към за предстоящите дискусии и за вашите коментари. Господин Остревициус, от името на АЛДЕ, благодаря. Аз ще говоря от името на, колегата, на колежката Хилде Вал, Волтманс. Тя не може да присъства днес. За това ще прочета това, което тя ми изпрати. Наистина, като Алде за нас е важно да преосмислим този инструмент. Имаме нужда от капацитети, военни капацитети при определени изключителни случаи. Съгласни сме с докладчика, че при определени случаи трябва да подкрепяме военни актьори. Освен това, Алде, Алде споделя идеята тази подкрепа да се контролира от Европейския парламент. За тази цел нямаме намерение да предлагаме изменения, които да предпоставят големи промени на доклада от господин Дънжан, но въпреки това ще представим някои изменения за оточнение на предпазните клаузи и критериите, които са заложени в доклада. Трябва да се осигури подкрепата на военните актьори, но при определени случаи, при ясни предпазни клаузи и приясни условия. Благодаря. А сега докладчикът в сянка госпожа Льосинг. Благодаря. Бързо, навременно, гъвкаво, без дискусия. Това е цитат, който описва нашия, доклад, нашия дебат в момента. Докладчикът ни показва ясно, че става дума за технически дебат, става дума за това да се направи този инструмент колкото се може по-активен и по-бързо активен. Един колега каза, че това е революционно решение. Наистина трябва да помислим върху това, кога, защото ние разбираме под революционни промени нещо съвсем друго но наистина качествен е скокът от гражданска външна политика на европейски политик. Господин Остревичев също каза съвсем ясно, всички явно много се радват най-накрая да имаме възможност един граждански инструмент да може да бъде използван и за военни интервенции. Господин Донжон каза в предпоследния дебат, че болници трябва да бъдат подпомагани, но това е също нещо, което принадлежи към, спада към военния комплекс. Това е също военен аспект, когато, например, военни се лекуват в тези болници. Войници. А, парламентът приветства това развитие. Искам обаче да кажа, че извън Европейския парламент, в а, други общности, в църковни общности, например, а, тази въпрос не се разглежда така резервирано е отношението за, към това помощта за развитие да се използва за военни актьори, за подкрепа на военни актьори. Не става тук дума за формалности, моля, вземете това предвид. Докладчикът трябва ясно да каже, че дебатът е технически, не политически. Това казва докладчикът, но ние сме против ние не сме само критични, ние сме против това развитие и нашата позиция ще се, ще се види много ясно в нашите изменения. Не искаме да има военна подкрепа. Аз ясно разбирам, че колегите са отекчени, когато ме слушат. Въпреки това, ясно искам да кажа, че Това развитие е против членове 41 и 200 от договора за Европейския съюз. Тази помощ, която даваме за развитие, трябва да е, служи за борбата против бедността. Така, а сега госпожа Валера от името на Зелените. Благодаря. Искам да започна с това, е, че аз искам е, всъщност да подкрепя повечето от нещата, които госпожа Льозин каза. Аз не смятам, че това, което тя каза, бе скучно и отекчително. Сега за нашата позиция – Ние разбираме, че господин Дължан иска да направи доста промени. Ние не подкрепяме обаче неговите изменения. Правното основание на този инструмент е техническо сътрудничество и развитие. Целта е устойчиво развитие. И когато става дума за развойна политика, ние говорим борба, за борба срещу бедността. Това трябва да помним. Да, сигурността и развитието са свързани елементи, но не бива да получаваме впечатлението, че при, приоритетна е сигурността. Това не е така. Като зелени, ние се борим ние се борихме много за този инструмент, но също така и за превенция на граждански конфликти. Ние искаме този инструмент да продължи да бъде е, инструмент за превенция на граждански конфликти. Ресурсите не биват да се използват за изграждане на военни капацитети. Да, добре е там, където е необходимо, може би това е разумно, но парите трябва да идват от механизма Адина, например, или други инструменти. Тук в парламента ние казахме, че средства могат да бъдат използвани за отбранителния съюз от този инструмент. Има и други механизми, съвета за политика за отбрана и външна политика може да вземе решение каква, е, какъв е граждански аспект и какъв е военния аспект. Но ако вземете средства от бюджета за развитие, то тогава те, използването на тези средства трябва да отговарят на да критериите. Говорихме за това на заседанието на докладчиците в Сянка. За нас обаче е ясно, че член 3а, там тези предложения трябва да са в унисон с това, което позволяват ДАК критериите. Когато погледнем текста по същество, това е регламент, както каза господин Данжан. Трябва да сме много внимателни в, при формулировките. Ако премахнем думата exceptional и я заменим с specific, то тогава изключаемостта престава да съществува, а специфичността може да е по-обхватна. Специфично като термин е много обтекаем термин – И тук ние се разграничаваме от докладчика. Текста не би трябвало да бъде отслабен, така както предлага господин Данжон. И още нещо. Защо в изменение 5 отпада развитието? Докладчикът смята, че сигурността е по-важна от развитието, но ние говорим за сигурност и развитие, а не едното да е по-важно от другото. И така ще направим предложения в този смисъл. Не смятам, че това ще изненада за някого от вас. Uh, Сега преминаваме към господин Ван Хоргин. Благодаря, господин председател. В комисия 9 наистина проведохме своето разискване и трябва да кажа, че сме много притеснени от този регламент. Първо, Фондът за развитие би могъл да се използва за други цели и да намали по този начин наличното финансиране за помощ за развитие в Европейския съюз. Възможно е да се окаже, че при изпълнението приоритетите се променят и средствата се използват, както казах, за различни цели. Качеството може да пострада – Казва се, става дума за 25 милиона, това е нищо, но в бъдеще сумата би могла да се увеличи и то драстично с развитието на различни политики. Имаше някои предложения Например, идея за бюджетен ред единствено по ОВППС, така че изобщо да не се използват средствата за развитие. Възможно е и част от тези средства да се докладват пред ОИСР. За нас това би било добре, добро решение. Има и друга възможност – можем да имаме бюджетен ред по ОВППС плюс финансиране от помощта за развитие, различни проекти по регламента. Самият аз като докладчик по становището приемам основната идея на регламента – но ние искаме политиката за развитие да си остане гарантирана. So that any capacity building action should fulfill the e За това би трябвало да имаме и критериите ДАК на ОИСР. Съгласно последния преглед от февруари 2016 година. Аз съм направил още едно предложение. Би трябвало да се водим от критериите за изкореняване на бедността. Според мен Комисията по развитие би могла да преглътне едно такова предложение, но за сега не се е казало нищо по този въпрос. Като заместник в тази комисия ще кажа, че предложението на комисията е много ограничено – Би трябвало в проекта доклада да заменим думата с exceptional с думата special. Освен това, имаме изменение пето, споменато и от госпожа Валеро. Може би най-трудното тук е съчетанието на седма и осма точка – в параграф 3, например, комисията е изложила принципа на тълкуване, а именно да бъдат изпълнени всички критерии на принципа на натрупването. Всички от тях трябва да бъдат приложени. Затова в първия вариант имаме думата and и но след това в проекта и се замени от или. Оказва се, че може да се изпълни само Б, вместо да се изпълни А и Б. Това е корена промяна в сравнение с предложението на комисията. Моля ви, заключението, казва председателя. Да, ще стигне и до него. В точка Б Отново се казва между народната общност и или, но това е заличено в проекта. С други думи, Проектът ще даде огромни възможности на Европейския съюз и държавите членки да участват военно в страните партньори. Продължаваме нататък по списъка господин Кала от НП. Извинява се председателя от социалистите и демократите. Господин Лиц, аз присъствам тук в двойно качество. Аз съм докладчик в, сен, в сянка от ДВ и освен това съм член на тази комисия. Така че, госпожо Люзинг, вие не ме отекчихте, наистина засегнахте нещата, които и ние обсъждаме в нашата политическа група и в е, нашата комисия. Наистина, това каза и докладчика от страната на Комисията по развитие. Средствата, парите трябва да подкрепят борбата против бедността. И аз подкрепям тук именно тази линия. Не може да се ощетява политиката за развитие. Още повече, че говорим тук за целите за устойчиво развитие 2030 година. В Германия има такъв инструмент. Това е планът за действие 60 това са 100 милиона, за тази година 130 милиона, които средства идват от бюджета за външна политика и политика на отбраната. Това е правилният подход. Това не трябва да е политик за, външна, за, за развитие, а, а, а инструмент за външна политика. Аз ще се боря за това в рамките на парламента да имаме ясна линия ако парите не се вземат от е, бюджета за развитие, то този бюджет да не бъде и ощетен. Това е от моя страна. I'm sorry, I'm, I'm, I'm, I'm to understand it was Mr. who wanted to speak. So, back to... Господин Еркилан иска думата, заповядайте. Искам да използвам възможността да подкрепя подхода на колегата Дънжан като бивш докладчик от НП по стабилността, сега се казва инструмент допринася за стабилността и мира. Идеята на комисията е да има по-ясна връзка между сигурността и развитието. Ние разбираме, че без сигурност няма как да има развитие. Според мен докладчикът изхожда именно от тази презумпция, защото често сигурността се пренебрегва или за нея се говори трудно. Именно за това подкрепям подхода в изменение 2 и 3, а именно въвеждането на елемент на гъвкавост – това в никакъв случай не е даване на карт бланш за намеса в трети страни. Exceptional може да се замени от necessary или specific. И така ще бъде по-ясно каква е идеята, защото наистина става дума за 25 милиона но този инструмент е важен като средство за превенция и установяване на стабилност. Според мен е важно да знаем как трябва да бъде използван. Това е сред условията за устойчиво развитие в трети страни, които подкрепяме. Благодаря. Генерална дирекция Девко, искате ли да вземете думата? Моля да се представите. Благодаря. Аз ще взема думата от името на комисията. Първо благодаря на господин Дънжан за неговия проектодоклад. Принципно той подкрепя предложението на комисията. Комисията трябва да кажа много внимателно състави предложението, именно за да бъде сигурна, че ще стигне до баланса между военните участници от една страна и от друга страна осигуряване на подкрепа, която да не уронва устоите на нашата политика за развитие. Ние не бихме искали този подход да се разширява, защото така може да се промени неговият фокус. Вече беше казано, че има възможност политиката да бъде част от ОВППС, но тогава процедурата ще бъде много различна. Накратко, по това, което се каза е, за Комитета за развитие. Трябва да се има предвид, че инструментът, който вече е създаден, не подлежи на тази процедура, защото теоретично 100% от средствата могат да се харчат за цели, които не влизат в тази процедура. Също времено е възможно средствата да влязат в процедурата и да се декларират на последващ етап. Нека да дам няколко примера. Ще обясня за какъв вид дейности говорим. В момента ние подкрепяме мисията на ОССЕ в Украина за наблюдение на изпълнението на споразумението от Минск. Ние не подкрепяме в този случай развитието на Украина. Ние проследяваме как се изпълнява споразумението. За това и не докладваме тези средства като средства по развитието но разбира се, наблюдението също е важно. В момента става дума за средства, които са по инструмента, но не са непременно използвани за развитие, макар че са в същия контекст. Има, разбира се, и някои извънредни обстоятелства, както в Централноафриканската република. Там комисията работи с всякакъв вид участници, тъй като държавната власт се разпада. Работи се с полицията и жандармерията най-вече. Но трудността проистича от това, че военните участници в такива случаи не са много различни от полицията, която вече не може да се намесва в защита на населението. В много случаи даже тази полиция заплаха, не само защита. Ето защо Подпомагането на такива военни участници помага и на защитата на цивилното население. В Централно Африканската република виждаме, че често армията е недисциплинирана, всеки може да влезе и да излезе от казармите и то въоръжен. В момента няма как да направим смислена стъпка, но това предложение ще ни позволи да използваме развитието и по този начин да помогнем на войниците да останат в казармите и тези оръжия да са неизползвани, когато това не се налага. С други думи, да има безопасност – този вид мерки за сигурност са важни. Започва се с тях преди да стигнем до мира. Благодаря. Външната служба. Благодаря, господин председател. От наша страна можем единствено да подкрепим изцяло представеното от колегата от комисията. Доколко стъпката е революционна? Аз ще бъда по-нюансиран в отговора си, тъй като този проект всъщност се вписва в една тенденция сигурността и развитието да се разглеждат заедно. В хода на дебата ние говорихме и за целите на устойчиво развитие 2016 година. Пак казвам, тези две понятия се сближават все повече и повече и това е важно и за предложението. По останалите точки едва ли има какво да кажа. Благодаря. Докладчикът иска ли отново да вземе думата? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на изказалите се колеги. Нека само напомня. Има един общ принцип. Аз разбирам колегите, които казват, да, има връзка между сигурността и развитието на теория, но когато се стигне до практиката и точно това предлага текстът, веднага тези колеги се връщат към обичайните си идеологически позиции и казват не, не. Ако ще правим такава връзка между сигурността и развитието, сигурността ще изяде развитието. Нека да си спомним за какво говорим. Става дума за разпределение по развитието, което ще стигне до 100 милиона евро. До 2020 година общата сума е 31 милиарда. Следователно съвсем не става дума за нещо грандиозно като дял. Не, това е един много скромен проект, който не може да завоюва средствата за развитието. Това е проект, който също се вписва в политиката на развитие. Инструмента така или иначе вече съществува и той се използва за такива цели, но сега бихме искали да има един по-добър баланс. Аз не виждам обаче къде вие виждате липсата на баланс между развитието и този проект. След това Имайте предвид, че инструментът, с който разполагаме, отговаря на определени критерии, но ние не сме по-големи католици от папата и не можем предварително да мислим как може да има други критерии. На трето място – Казва се, че дебатът е технически, а трябва да е политически. Независимо дали това ви харесва или не, дебатът е технически по естество. Аз мога да изложа всякакви абстрактни идеи, но става дума за конкретно предложение с цел максимална ефективност, максимално бързо. Говорите и за различни идеи на гражданското общество. Добре, аз съм в парламента, но много добре знам и какво става на място. И в крайна сметка предприятията работят не непременно с военните власти. Вижте какво се случва в Мали, където загива всеки ден по един войник от Мали. Същевременно ни казват, ние нямаме полеви болници, тъй като полевите болници е, са на военните. Но в този случай полевите болници ще се използват и за лечение на гражданите. В ГО имаше 80 загинали, стотици ранени. Къде ще бъдат лекувани ранените. Всички те отиват във военните болници на французите и каквото се намери. Така че в никакъв случай това не са пари, които са в услуга на военното лоби. Казвате, че вода техническа риторика, за да избегна политическия дебат. Не, аз съм конкретен, за да се знае за какво точно става дума, когато ни се казва, че мисията на ОПСО няма достатъчна екипировка, се има предвид нещо конкретно. Ние нямаме предвид танкове, с които ще ги екипираме. Би трябвало да имаме предвид, че тук не става дума за нещо безсмислено, което да пречи на развитието. Китайците, руснаците, турците със сигурност ще помогнат, ако ние не го направим. Трябва да се мисли за правната изчетоводна рамка, разбира се. Аз си отбелязах всички бележки и всички е, ваши предложения, които ще бъдат направени и следващата седмица на заседанието на докладчиците в Сянка. Ще се опитаме, може би, да стигнем до по-прецизни формулировки, които да отговарят и на правните принципи. Регламентът е правен текст, тук не става дума просто за становище, е, в което надълго и на широко да изразяваме своето разбиране за връзката между сигурност и развитие. Благодаря на докладчика, благодаря на изказалите се. Крайният срок за измененията е 8 май 12 часа. Разглеждането на измененията предстои на 26 юни, заседание на АФЕД. Гласуваме в комисия на 11 юли. Там има кратък коментар. Ще се върна към вас. И след това текстът влиза в пленарна зала. Заповядайте. Благодаря. Може би не ме видяхте. Обръщам се към господин Дънжан. Той е против политическия дебат, но смисъла на това да сме тук е да се води такъв дебат. В това няма съмнение. За мен идеята за обучение на военните в трети страни, извършвано от Европейския съюз, вместо да се прави двустранно от държавите членки, ми се струва просто преувеличена геополитическа амбиция. За това става дума. Вие казахте, че формулировките са внимателно обмислени. Аз не съм съгласен, вземете формулировката военен участник. От нея бяха недоволни и колегите. Споменават се и военни организации, но не е ясно по какъв начин те са допустими при получаването на европейски средства – дали тук се включват и организации за частна сигурност, например, това просто не става ясно. Вижте и член 42.2 оперативни разходи и така нататък, които трябва да се отчислят от европейския бюджет. При единодушно одобрение от съвета. Този текст е пряко свързан с отбраната и сигурността. Няма как да го опровергаете. Няма отново да започваме този дебат, но разбира се ще видим позицията на СПД на заседанието на докладчиците в Сянка. С това приключваме точка 6 и трябва да преминем към точки 7 и 8. които ще бъдат разгледани заедно. Нашите оратори вече са пристигнали, както ме уведомява, така че ще ги поканя да се присъединят на трибуната. Okay, so <clears throat> we are getting started. Започваме с точки 7 и 8. Размяна на мнения относно отношенията между ЕСА и АСЕАН. Тук са двама експерти. Ще има двама експерти. Ще започнем с първия. Става дума за Лудо Кювер, директор Центъра за проучване на СЕЛ университета в Антверпен. След двете изложения ще проведем дебата по доклада по собствена инициатива за политическите отношения между Европейския съюз и Асоциацията на народите от Източна Европа, САН, отбелязва 50-та годишнина. Освен това отбелязваме 400 та годишнина от официалното взаимоотношение между ЕСА и АСЕН. Това са естествени партньори, като две водещи регионални групи в света. В резолюцията си от 2014 година Европейския парламент препоръча да партньорство да стане стратегически, което ще бъде и в помощ на министерската среща ЕС-АСЕАН. През 2015 година Върховният представител прие съвместно съобщение с парламента и съвета под надслов Европейския съюз и АСЕАН на партньорство с стратегическа цел. Това съобщение съдържа пътната карта за задълбочаване на партньорството в областите на политическо сътрудничество, економиката, околната среда и природните богатства. Ще, най-напред ще ви дам думата на вас и се надявам, че вашия колега ще се присъедини към вас в последствие. Дами и господа, в миналото имаше неразбиране за взаимоотношенията между ЕС и АСЕАН поради така наречения АСЕАН, път на АСЕАН. От началото на АСЕАН през 67 година основната му функция до края на 70-те години беше изграждането на политическо сътрудничество между членовете за да се решават проблеми, свързани с сигурността. Целта по това време не беше регионалната интеграция заедно с опита на страните в областта на деколонизацията. Независимостта доведе до съперничество и някои проблеми от тук. И резултатът беше създаването на нормите на институционализация и взаимодействие на СЕАН и известни като начинът, асианския начин. Мисля, че това в момента спъва по-нататъчното развитие и е необходимо да се доразвият институционалните структури. Пътят и е, начинът на АСЕАН като за взимане на решение има основата си в практиките на местните общности и села, като подходът е консенсус. Всъщност, начинът на СЕАН поддържа СЕАН, гъвкавостта дава възможност страните да реализират такава интеграция, каквато желаят, тъй като решенията в АСЕАН се взимат въз основа на консенсус – взаимоотношения, които не могат да бъдат решени, често се а, оставят настрани, за да не пречат на сътрудничество. Ето защо процесът на асеанският начин често се критикува като твърде бавен, отнемащ време и не способен да формулира ясни цели на економическо сътрудничество. Пример – следва да търсим в е, изпълнението на споразумение за свободна търговия през 90-те години. Има и други примери, в това число изпълнението на споразумението за економическата общност на АСЕАН. Тук трябва да се подчертае, че Митнически съюз никога не е бил е, обмислен и водещи економисти в е, АСЕАН винаги предупреждават е, да не се създава такъв съюз, като казва, че Европейския съюз не е реалистичен модел за сътрудничество в АСЕАН. Не само, че митническия съюз ще доведе до там, че ще има право, че ще има прехвърляне на национални приоритети а, на наднационален орган, което е политически неосъществимо, но е неизгодно от економическа гледна точка. Митническия съюз предполага обща външно-търговска политика спрямо страни, не членуващи в АСЕАН. Тя би била по-рестриктивна спрямо политиката на някои членове на АСЕАН, като Сингапур. През 2002 година се даде идеята за зона свободна търговина. Тази основа през 2007 година започна работа по идеята за економическа общност, но този срок не беше спазен и сега се казва, че 2015 година би трябвало да бъде критерии за напредък, а не за крайна цел. Мнозина смятат, че гъвкавостта често се използва като претекст за не спазване на ангажиментите. Има редица причини за това положение. Някои от тях са тясно свързани с институции, подкрепящи интеграцията на ниво АСЕАН. Това е свързано с нежеланието на членовете да имат централизирани институции за взимане на решение, наблюдение и контрол. Това едва ли ще се промени. И това беше един пример. Друг пример е неубедителният начин, по който различните нива на развитие в АСЕАН – се решава от АСЕАН и страните от АСЕАН. На мен ми се струва, че спешната необходимост от преодоляване на различията в развитието не се разбира достатъчно. Специалистите и авторите и учените – които са близко до доктрината, начинът на АСЕАН, казват, че Лаос, Камбоджа, Миенмар, които, които се различават економически, се развиват всъщност по-бързо от шесте основни страни. Казват, че има сближаване и се очаква по-нататъчно сближаване. Въпросът е обаче дали темповете на това сближаване са достатъчно бързи. До 2030 година се смята, че БВП на глава от населението на Сингапур в сравнение с Камбоджа до 2300 година ще бъде 27, а през 2007 година беше 59. То, тоест 59 пъти е разликата в БВП между Сингапур и Камбоджа. Очаква се от 2300 година тази разлика да бъде 27 пъти. Не знам дали това е достатъчно основа за сближаване. Страните от АСЕАН разчитат на субрегионални коридори и развитие, особено по границата с Камбоджа, Лаос и Виетнам, под шадъра на Банката за развитие на Азия, АСЕАН е разработил инструменти за преодоляване на различията в развитието, като инициатива за интеграция в АСЕАН, освен преференциалното отношение, което страните от АСЕАН 6 дават на другите, като Камбоджа, Лаос, Виетнам. Това е рамката за регионално сътрудничество, в която по-развитите членове помагат на нуждащите се. Инициативата имаше за цел да постави акцент върху образование, развитие на умение и квалификация като важни фактори за конкурентоспособност. Държавите членки от АСЕАН даваха своя принос. Прави се аналогия с структурните и кохезионни фондове на Европейския съюз. Освен това, подобно сравнение е заблуждаващо, особено като вземем предвид, че от самото начало инициативата за сближаване се ръководи от националните стратегии на Сингапур, Малайзия и в известна степен на Тайланд. Има една особена характеристика на инициативата за интеграция в АСЕАН е има опити за положителна дискриминация и се признава, че всички страни трябва да извличат полза от предприятите мерки. Това е нормално, като се отчитат тесните взаимоотношения в асеанската общност. Проблемът според мен е, че не може да се обръща сериозно внимание на истински регионални политики или социална защита или социално осигуряване. В това число различията в регионалното развитие между страните от СЕАН между страни като Филипините и Индонезия съществуват сериозни различия и на това трябва да се обърне внимание. Сред страните от АСЕАН има само две с високи доходи и това очевидно означава ограничени възможности за финансиране на развитието Страните с средни доходи помощта за развитие често се разглежда като противоречащ националните интереси и подпомагане на бъдещи конкуренти. Ето защо не е очудващо, че независимо, че се говори а, за преодоляване на различията в развитието, не се прави нищо и предприеманите мерки често са неефикасни е, от е, гледна точка на политическата економия е привлекателно да се използва сегашната асоциация като игра, в е, която политическите игра, която се играе по асеанския начин, при условията на изграждане на консенсус и бавно взимане на решение, като от една страна имаме страните от АСЕАН 6, от друга страна по-бавно развиващи страни и разбива се дон, страните донори в една среда, която се променя бързо. Има нужда от асеански подход към намаляването на различията. Но това предполага, че с проектите трябва да се занимава единен орган. Държавите членки на АСЕАН, възоснова на асеанския подход, не приема секретарията на АСЕАН да предприема самостоятелни инициативи без тяхно одобрение, независимо от авторитетни призиви, като Азиатската банка за развитие, да се укрепи тази институция. И е, благодаря председателят. Тук е вторият оратор, господин Дейли от службата за външни дейности. Искаме да чуем какво мислите и вие. Имате думата за 10 минути. Благодаря. Искам да изразя нашата благодарност към Европейския парламент за последователния му интерес към въпросите на Юго-Источна Азия и въздействието върху Европейския съюз, както и обратно. Знам, че обсъждате проект за доклад по тази тема. Това е само един пример за вашият последователен интерес – и искам да ви благодаря за тази възможност да участваме в този дебат. Тази година е особено важна. Тя отбелязва 40-та годишнина от създаването на диалога Европейски съюз АСЕАН. Европейският съюз е силен подръжник на регионалната интеграция на АСЕАН като ключов фактор за сигурност, просперитет и мир в Азиатско-Тихоокеанския регион. Взаимоотношенията в АСЕАН за нас са много важни. Разбира се, Европейският съюз като партньор в интеграцията е уникален партньор за АСЕАН. В този смисъл ние разбираме предизвикателствата, пред които е изправена СЕНА като орган за регионална интеграция, независимо от сериозността на предизвикателствата, които бяха очертани от господин професора, Европейския съюз може да каже на сега, ние сме уникален партньор за вас, защото ние разбираме за какво става дума? През последните години засилихме сътрудничество с АСЕАН, Европейския съюз осъществява посещение на високо ниво. През 2015 година създаде послан, ниво на посланническо сътрудничество и ние сме ангажирани по-дълбоко и по-широко в региона. Ние искаме да се развива сътрудничеството между регионите, като се надгражда върху специалния характер на сътрудничество, както споменах. 21-та среща в Банкок от миналата година потвърди, че взаимоотношенията са засилени динамичните взаимоотношения между двете най-големи интеграционни структури е, са особено важни, особено в промени на геополитически промени и несигурност. Създаването на стратегическо партньорство, основано на конкретни цели и резултати между Европейския съюз и е, АСЕАН и задълбочаване на взаимоотношенията и засилването на амбицията в тези взаимоотношения е амбиция за нас. Ние трябва да продължим да работим по тази цел и изпълняване на е, решенията взети от министрите през 2014 година, както и миналата година. Взаимоотношенията еса асеан се развиват в много сектори. Преговори по цялостно споразумение за въздушен транспорт. Те са достигнали напреднал етап и очакваме третия етап в Хелсинки. Този месец економическите министри на АСЕАН и търговските комисари на Европейски съюз се срещнаха през март в Манила за 15-та консултация ние отбелязахме силните економически и търговски взаимоотношения на стойност 208 милиарда миналата година, т.е. над 1 милиард евро всеки, на всеки два дни. Европейският съюз е вторият най-голям търговски партньор на Азия на АСЕАН и вторият по големина инвеститори. АСЕАН е третият най-важен партньор за Европейския съюз. Търговски, комисаря е по търговията госпожа Маустриом и економическият комисар на АСЕАН решиха да работят по регионални споразумения свободна търговия. Няколко думи за сътрудничество в областта на сигурността. През последните години Европейския съюз засили ангажираността си и работата с АСЕАН по въпросите на сигурността и отбраната. Тези взаимоотношения ще продължат Европейския съюз е, е, за Европейския съюз сигурността в региона е много важна и ние можем да допринесем възоснова на своя опит сред инициативите, по които се работи от Европейския съюз тази година с семинар за превенцията на екстремизма в Брюксел през февруари, семинар за трафик на хора в началото на април в Индонезия ориентационен курс по общата политика в областта на външните отношения и сигурността в Рим. Следващия месец семинар по превентивна дипломация, медиация и системи за ранно предупреждение в Миянмар в края на юни. Четвъртата, четвъртия диалог на високо ниво ЕС а, АСИАН ще се проведе в Филипините във втората част на тази година, като част от повишаване на нивото на нашите взаимоотношения, засиленото участие на ЕС в региона. Европейски съюз е готов да даде своя принос към осъществяване на целите на форумите, като Източно-азиатския форум и а, срещата на мини... форума на министрите плюс. За това има логическо обяснение. Ние вярваме в АСЕАН, ние вярваме в централно значение на АСЕАН, ние вярваме в укрепването на взаимоотношенията между Европейския съюз и АСЕАН и следователно е логично да сме убедени, че трябва да играем роля в всички форуми, водени от АСЕАН. По същество много от приоритетните области съответстват на унези, в които Европейския съюз има богат опит. Морска сигурност, управление на бедствия, транснационална престъпност, превентивна дипломация, както сме показвали, както показахме на регионалните форуми. Ние сме напълно наясно, че това ще отнема време и имаме нужда от общо разбиране, че Европейски съюз и АСЕАН се борят за всеобхватно и стратегическо партньорство, което вече има здрави основи. В такова едно партньорство ние би трябвало да обсъждаме въпроси от глобален характер, да не се ограничаваме само до двустранните взаимоотношения. Ние трябва да се подкрепяме на международни форуми в Нью Йорк, Женева или другаде. И така, господин председател, това бяха няколко думи, с които исках да представя взаимоотношенията между Европейския съюз и АСЕАН. Благодаря за това изложение. Сега, раз, както казах, разглеждаме двете точки. Сега ще изслушаме докладчите в сянка. Докладчикът ето. Е, не съм толкова дребен, каза докладчикът от интелектуална гледна точка просто не може да ви пропусне човек. Ще дам думата на докладчика, за да представи проекта и ако има някакви въпроси към експертите, след това ще, като бъдат зададени въпросите, ще имате възможност да отговоря. Господин докладчик. Благодаря. Благодаря на двамата експерти, благодаря за думата. Ще говоря малко време, за да се спре на някои основни моменти. Неща, които са важни за проект от доклада. Най-напред нещо за уточняване. Е, извинявайте, е, процедурно. Утре 12 часа е срока за внасяне на изменение. 19 юни гласуване е в Афет на 20 юни е в Афет също така и през септември гласуване в пленарната зала. Разбрах от външната служба, че госпожа Могерини ще пътува през август за региона. Може от страна на външната служба да има интерес, дали те евентуално биха могли да използват доклада, прият от парламента. Това би било полезно за върховния представител. Може би може да помислим дали технически може да преосмислим е, с крайните срокове, така че да приемем доклада на през юли и да представим позицията на парламента а, е, навременно на върховния представител. Сега, по същество, искам да се спре на няколко неща. Естествено, не е наша задача като Европейски съюз да поставяме цели за АСЕАН за тяхното развитие като регионално, регионален орган. Нашата роля е по-скоро да подкрепим всички усилия за регионална интеграция, усилия, които АСМ предприема. Както казахме, ние подкрепяме политика, която се съсредоточава върху централизирането и централното значение на АСЕАН. Мисля, че имаме легитимна причина за това и аз насочвам вниманието ви към параграф 5 от проекто резолюцията. Имаме причина да сме самокритични до известна степен, защото в през последното си посещение в региона видях, говорих с много хора, които бяха критични по позициите на Европейския съюз, като например конфликта в Южно-Китайско море. Ние искаме да сме надлежен партньор, партньор на който може да се разчита и това трябва да го докажем на практика. На второ място. Твърдо вярвам, че Европейският съюз може да предложи повече. Ние самите разбрахме в миналото, че Европейският съюз може да бъде значим партньор за, неконвенциона... за неконвенционални заплахи за сигурността. Е, трябва да надградим на този потенциал, да сме партньори в този смисъл. Параграф 8. Тук се говори за свободната търговия и споразумението за свободна търговия с АСЕАН. Аз имах заседание, разговор с Инта, който ми каза, че това е прекалено силна формулировка. С този език ние се намесваме. в компетенциите на Инта. Предложих друга формулировка, но по принцип смятам, че тъй като има увеличен интерес към един такъв регион, не би трябвало да се колебаем да установим зона за свободна търговия, споразумение за свободна търговия и министрите за, по економика се споразумяха за една бъдеща проучвателна визита. Още нещо. Тази година се навършва годишнина, както за АСЕАН, така и за нас. Годишнина от създаването на, от започването на дипломатически отношения. И аз мислих за инициатива, за програма за обмен на млади лидери, програма за обмен на млади лидери в чест на тази годишнина. Желанието ни е да отправим и поглед в бъдеще. Получих много положителни реакции, както в Брюксел, така и в региона на тази инициатива, така че може би наистина трябва да създадем нещо, което да работи нещо в сътрудничество с външната служба и с комисията. И накрая, мисля, че е необходимо европейските институции, държавите членки да приоритизират политическите контакти с АЗЕАН. Единственият начин за нас да бъдем видени, да бъдем признати – е да докажем, че сме ценен партньор и че може и в бъдеще да играем важна роля за Азиан. така че нека не загърбваме пълния си потенциал и да използваме всички възможности за сътрудничество с АСЕН. Докладчикът от ЕНП, господин Кулкан. Благодаря. Благодаря на господин Бютекофер, докладчика на за, на проекта доклада. Аз подкрепям неговия подход и неговата идея. Не искам да повтаря много от положителните неща, които каза той. Надявам се наистина този доклад да провокира по-широка дискусия в парламента. И то не е само дискусия, като такава, а дискусия, дискусия, която да бъде последвана от конкретни стъпки за сътрудничество между Европейския съюз и АСЕАН. Сега по отношение на АСЕАН. Трябва да подкрепим по-нататъчната економическа интеграция на региона. Евентуалната цел може да бъде, допълнит, да, да бъде е, вътрешен пазар, стабилност и сигурност на региона укрепване на сътрудничеството с един от най-динамичните региони в света е много важно. Търговия, сигурност, образование, изследвания, иновации, свързаност, интернет – това са все важни области за сътрудничество. Двустранните споразумения за търговия могат да са основа за по-голямо споразумение за свободна търговия. Трябва обаче да надхвърлим хоризонта на традиционната търговия и традиционното економическо сътрудничество. Имаме голям потенциал в сътрудничеството. Регионът е стратегически Партньорът е стратегически, затова е важно за бъдещите ни отношения да укрепим политическите си връзки с региона. В този смисъл виждам роля и за Европейския парламент, особено когато става дума за междупарламентарен диалог и сътрудничество с Междупарламентарната асамблея на АСЕАН. Имаме знание, което може да е от полза за укрепването на регионалните органи. Трябва ни повече политическа воля за това. Благодаря ви. Благодаря на експертите. Техните презентации бяха много полезни. И искам да им задам един въпрос. Интеграцията на АСЕАН бележи 50-та си годишнина. Виждаме един регион, който много бързо се развива и придобива международна важност. Страните от АСЕАН имат своите модели на интеграция. Но наш интерес е тази интеграция да се усили и да споделим нашия опит, ако обичате да коментирате на тази идея. Преминаваме към господин Кючук от Алде. Не, не, няма да пре... Няма да пропуснем социалистите и демократите. Господин Бащинар, аз говоря от името на господин Мартан. Той благодари на докладчика за неговия доклад. Е, тази година се навършва 50-та годишнина от създаването на АСЕАН. Европейския съюз и АСЕАН – създадоха основни, добри връзки, на базата на които може да се създаде ново споразумение за търговия. Но АСЕАН е стратегически партньор, стратегически за сигурността и стабилността на региона, особено във време на предвидимост, в което живеем. Това е регион, където Европа трябва да се опита да се позиционира преди щатите. Трудовото право, социалното право са важни за нас и тук трябва да задълбочим сътрудничеството си. Целта ни е диалог по човешките права, който започна през, 15, през 2015 година. Този диалог искаме да продължи. АСЕАН ще продължи да се развива и ще и трябва да подобрява качеството на живот на своите граждани чрез по-добри условия за живот и повече права за медиите. Достигнаха ни новини за младсинството Рохинга в Миянмар. Има много подобни сигнали от Индонезия и Малайзия. Имаше новини за смъртното наказание в Филипините, ограничената свобода за събиране и изразяване. Е, това са все новини от азиатски страни, които заслужават нашето внимание. Азиатския проект трябва да бъде укрепен. Асиан трябва да бъде признат като уникален регионален актьор. АСИАН трябва да запази своя, своята легитимност. Благодаря и сега преминаваме към групата АЛДЕ. Благодаря. Аз също благодаря на докладчика Бюти Кофер за неговите усилия да подготви доклада за връзките с АСЕАН. Докладът покрива много сектори, включително инвестиции, търговия, политически отношения. Докладът е навременен, защото тази година се навързва 50 години от отношенията с АЗЕН. Това е много бързо развиващ се регион. Потенциалът за Европейския съюз за задълбочаване на отношенията с региона трябва да бъде подобаващо оценен. Филипините получиха статус GSP Плюс през 2014 година има и други страни, които имат тарифни преференции. Това е възможност да са вдъхновени за други членове на АСЕАН. Аз съм съгласен, че трябва да имаме стратегическо партньорство с региона. Това ще е много важна възможност Европейския съюз за по добро отношения с региона. В заключение искам да подчертая нашата загриженост за състоянието на човешките права, демокрацията, дискриминацията в някои страни от региона, особено Филипините и Мянмар. Благодаря. Благодаря. И последният оратор от зелените, госпожа Пилар. Извинявайте, Лохенбилер. Аз имам и въпроси към експертите и към докладчика. Много се говори за човешките права в доклада. Но как в Миянмар и в Филипините да приемем а, отстъпа от човешките права, който наблюдаваме в момента. Към експертите, вие казахте, че не виждате истинско сътрудничество между членовете на АСЕАН. Как виждате тогава субрегионалното сътрудничество, мисля, че може да се създаде конвенция против е, трафика на човешки същества. Може би може вие да кажете повече за ситуацията за субрегионалното сътрудничество. Към господин Тали, вие казахте, че тази годишнина на сътрудничество от 50 години, би трябвало това сътрудничество по този повод да бъде задълбочено. Можете ли да задълбочите какво имате предвид по отношение, например, на човешките права? Господин Бощенаро каза, че диалогът е започнат през 2015 година, но какво се очаква в бъдеще? Освен това, дали търговските преговори и човешките права ще бъдат обвързани по-добре едно с друго. Ето казахме, Филипините получиха статут GSP+, но от друга страна има опадък на човешките права. Ние искаме да има подобряване на общата ситуация, не влушаване – Господин Дали каза, че двете страни трябва да работят върху следните въпроси. Например, миграцията. Страните от залива. На този фон от страните от залива едно сътрудничество с региона би било, може, би, би било а, много полезно. Да, времето напредва. То е лукс. Затова ще помоля двамата експерти да говорят за по две минути и половина. Благодаря. Нека кажа няколко думи за бъдещото сътрудничество. Искам да благодаря. Искам да спомена следното. Най-напред споразумението за свободна търговия. Е, смятам, че на европейско равнище имаме вече една разумна политика. На времето стана ясно, че има възможност за преговори и да се стъпи на регионалните споразумения – е, най-напред имаше споразумение с Сингапур, Виетнам и по-нататък. След това е, се надгради второто ниво. АСЕАН като група страни не съответства на Европейския съюз. Няма централизирани институции, които да ръководят, да координират инициативите и преговорите. И на второ място, както споменах, има много голяма разлика в развитието на страните от Азиан и техните интереси от е, споразумение за свободна търговия са различни. Някой даже не иска такова споразумение. Е, важно е да се продължи в тази посока, естествено, но някои от страните са доста резервирани. повече много неща трябва да се случат на ниво Европейски съюз АСЕАН, а не на двустранни начала. Сега за развитието. Мисля, че тук има повече възможност за сътрудничество с Азиан. Това са страни, които имат нужда от много помощ и мисля, че като им дадем повече подкрепа като дадем повече подкрепа на най-слабо развитите страни от Азен, ще им дадем възможност за по-добра интеграция помежду им и това ще е добре за тях. Прави сте, като споменавате субрегионалното сътрудничеството. Аз не знае дали то е много успешно. Е, то се рекламира като много успешно, но аз е, има моите съмнения. Има няколко регионални сътрудничества, които в момента вървят под егидата на Банката за развитие на Азиан бе започнато едно такова сътрудничество и в последствие то бе официализирано. Но наистина това е само едно от сътрудничествата. Но така е. Това субрегионално сътрудничество е нещо много важно. И то трябва да бъде мултиплицирано. Външната служба има думата. Благодаря. А, ще се опитам да отговоря подред на въпросите. Най-напред. Сътрудничеството и 50 годишнината му. Какво може да се очаква? Ние естествено може да споделим нашия опит с други, включително и с страните на Азия. Не може да копираме Европейския съюз на, на друго място на световната карта, така е. Но ние може да обясним какво сме направили, как сме го направили. И в много случаи някои страни, като тези от Азиан могат да решат, че това, което ние сме направили, ще е полезно и за тях и да следват един подобен модел за преодоляване на подобни предизвикателства. Тук вървят много различни диалози с Азиан страните. Сега по отношение на човешките права имахме диалог с Комисията на Азиан за човешките права. И предстои още един такъв диалог през следващите месеци. Това ще е като допълнение към двустранните диалози по човешките права с отделните страни. Естествено, темите са Рохинга, ситуацията в Тайланд, Филипините и така нататък. Това са все ситуации, които будат нашата загриженост и които се осветляват именно в контекста на съответните страни. Сега по отношение на DJSP+, в регламента за преференциите е записано, че целта е да се поощрят страните да спазват важни международни конвенции в областта на човешките права, трудовото право, екологията. И когато една страна получи този статус за търговски преференции, започва и мониторинг за спазването. Естествено, в Филипините имаше мисия, мониторингова мисия, по-рано тази година и тя именно се занимаваше с тези въпроси глобалните въпроси. Може тук да споменем климатичните промени, сигурността, борбата с тероризма, заедно с въпросите за миграцията. в сътрудничеството си с АСЕАН, което искаме да задълбочим, може да имаме и силен диалог, който надхвърля двустранния хоризонт и който може да покаже, че Европейският съюз не е просто економически партньор, а и политически партньор. И че не се интересува само от е, тясно определени въпроси, а и от по-широк кръст въпроси, които имат и глобално измерение. Благодаря. Докладчикът иска да вземе думата за една минута. Благодаря. Благодаря на колегите, благодаря за техните коментари по отношение на въпроса на госпожа Лохпилер. Искам да кажа, аз не смятам, че е моя отговорност в този доклад да назовявам отделни страни. Имаме резолюции в този парламент, които преследват такива цели. Аз съм споменал в преамбюла 11 такива резолюции и смятам, че те покриват това, което казахте вие. На второ мя... място аз съм... На... Аз не споделям скептицизма на господин Койперс по отношение на споразумение за свободна търговия с отделните региони. Мисля, че тук има геополитически е, цели и тук очакваме тук има очаквания към нас, очаквания, които не бива да разочароваме. Благодаря. Нека завършим с графика. Графикът е доста сложен, но той ни дава възможност да гласуваме становище тук в комисията, което после ще бъде представено а, на външната служба. Може в последствие Обратната връзка от посещението на госпожа Могерини може да се влее в, диал... в доклада. След това може да обсъдим измененията. Може да имаме и обмен на мнения с докладчика от Инта за АСЕАН. Той може да говори за частта за, за споразуменията за свободна търговия. Не може в доклада да липсва тази точка, така че докладчикът може да продължи в тази посока. Сега техническата информация е утре е крайния срок за измеренията, 11, 11 часа е крайния срок утре. Вие споменахте как е, досието ще продължи по-нататък, няма да го повтарям. С това приключваме тази сесия. Ще продължим в 3 часа със съвместно заседание на Комисията по култура. Благодаря.